Il Presidente! Председателят. Care колеги, кари e cari colleghi, buonasera a tutti. Уважаеми колеги, добър вечер. Обединявам открита за сесията на парламента, която бе прекратена на